предавам председателското място на колегата Тоя. Buongiorno, tutti i nostri lavori proseguono con l'audizione pubblica. Добро утро. <coughs> Предстои ни публично изслушване на тема Въглищата и газа. Приятели или врагове. И така, колеги, Нека първо да поканя участниците в изслушването да дойдат до мен на президиума и да оставим малко време на напускащите залата да го направят. Io ringrazio dunque e do il benvenuto a coloro che interverranno a questa audizione e li ringrazio a noi. И така, нека да благодаря на всички, които участват в работата ни днес от името на председателя на нашата комисия. Много важна е темата и изслушването е изключително важно. Нека да ви съобщя точно как ще процедираме. Изслушването е разделено на две части. първата ще разговаряме за ресурсите. Ще говорим за ресурсите и за различните възможности за А във втората част ще разговаряме в по-общ план за енергийната политика на Европейския съюз. Трябва да приключим до 12.30, така че моля ви, придържайте се към времето, което е предвидено в дневния ред. Нека първо да дам думата на господин Клаус Дитер. От Европейската комисия. Моля ви, придържайте се към 10 минути, които са ви предвидени. Благодаря, госпожа председател. Газа и въглищата, приятели или врагове? Моят отговор на този въпрос е нито едното, нито другото изкопаемите източници на енергия ще продължат да бъдат използвани. Още дълго време те ще са част от нашия енергиен микс. Въпросът обаче е каква ще е ролята на тези горива в бъдещето на нашия енергиен пазар. Решенията ще зависят от това, какви предизвикателства ще се сблъскат пазарите на тези типове горива и как ще се използват новите възможности, които ще бъдат създадени с единния пазар в областта на енергетиката в Европейския съюз. И така, за да очертая основните рамки на дебата за днешното изслушване, нека първо да а, поговоря за общата картина на пазара на газа и въглищата. През последните две години делът на въглищ, въглищата се увеличава при производството на, енер... на електричество в Европейския съюз, за разлика от дела на газа. Основната причина за това е цената. Цената на въглищата постоянно спада, а цената на газа си остава доста висока. Ниските цени на въглищата се дължат основно на големите количества внос. Съединените щати в момента правят големи инвестиции в шистов газ за вътрешно потребление и също времено въглищата, които се добиват там, по-скоро се изнасят по целия свят, включително и към Европа. Има увеличение на вноси от Колумбия и Русия. Ниските цени на емисиите също допринесоха за увеличаване на дяла на въглищата. А до тях се стигна основно поради економическата криза. Да погледнем сега какво се случва при газа. Цените там си остават високи в сравнение с въглищата. Основната причина са дългосрочните договори за покупко-продажба на газ, които са обвързани с цените на петрола. има тенденции за предоговаряне на тези договори и за е, разделяне на цената на газа от тази на петрола, но все още поне половината от тези дългосрочни договори са обвързани. Същевременно вносът на втечнен природен газ към Европейския съюз също спада. пратките пътуват по-скоро към Азия, защото цените там са по-високи. И накрая, ниските цени на емисиите в рамките на схемата за търговия с емисии допълнително допринесе за слабата конкурентна способност на газа при производството на електричество. И така съвсем естествено производителите да предпочитат да произвеждат електричество от въглища, а не от газ. Така стоят нещата в момента. Но а, все още не се знае как, как ще се развият за напред. Много неща зависят от това, какво ще се случи с газа и въглищата от тук нататък и как ще се разположат те и спрямо енергията от възобновяеми източници. Дайте да видим какви са основните предизвикателства за газа и въглищата. Няма да навлизам в подробности. Предполагам, че представителите на съответните отрасли ще навлязат в достатъчно подробности. Нека да поговорим първо за въглищата Едно от е, големите предизвикателства там е свързано с изискванията е, за намаляване на емисиите на определени замърсяващи вещества. За да могат да се изпълнят е, основните изисквания на последните директиви, трябва да се направят множество нови инвестиции за приспособяване на тецовете, а има тецове, които просто трябва да бъдат изведени от употреба. Интересно е сега да се проследи дали наистина тенденциите е, ще се придвижат в тази посока, именно ново оборудване или пък извеждане от употреба на тецове. Ако се премина към е, преоборудване, тогава в отрасъла ще възникне въпроса как да бъде постигната общата а, цел за намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Основните варианти тук, които е, предвижда Европейската комисия, са свързани с технологиите за улавяне и съхранение на въглерод, Проектите в тази област обаче до тук са доста разочароващи. И така е въпросът е изобщо ще успеем ли да постигнем тази цел. Ще успеем ли да разработим такава технология, че действително от комерциална гледна точка, от финансова гледна точка, да е изгодно да се подкрепи производството на ток от въглища. И последното предизвикателство за въглищата е неяснотата за бъдещето на схемата на търговия с емисии. По-настоящем цените на емисиите са много ниски, това вече го казах. И веднага въглищата получават конкурентно предимство. Какво обаче ще е бъдещето на схемата за търговия с емисии? Тук в парламента миналата седмица бе обсъдно предложението на комисията да се изтеглят продажбите на квоти към края на периода в рамките на схемата за търговия с емисии и предложението бе отхвърлено от Европейския парламент. Гласуването бе много оспорвано. С това не се слага край на диалога по този въпрос. Напротив, той продължава и най-вероятно от тук нататък ще се говори за новата структура на системата за търговия с емисии. Да видим сега какво става с газа. Основното предизвикателство там е необходимостта да се правят огромни инвестиции в инфраструктура и връзки. Правната рамка за инвестициите вече е на лице. Основните и елементи са първо регламента за насоките за трансевропейските енергийни мрежи. И вторият ти елемент е инструмента за свързване на Европа. И така, правната рамка е на лице. Въпросът е, че от тук нататък е необходимо много бързо да се приложи всичко. И регламента, и инструмента за свързване на Европа. Комисията прави всичко възможно, особено по втория инструмент. Работи се по списък на проектите от общ интерес на европейско равнище. Има много интересни инфраструктурни проекти в областта на електричеството и в областта на газа. И действително изглежда, че благодарение на този инструмент можем да направим големи стъпки напред. Има обаче още две предизвикателства за газа. Първото е, че трябва да се търсят нови клиенти за този отрасъл. Необходимо е отрасъла да бъде много по-активен и активно да търси клиенти. Независимо от това дали става дума за преноса на електричество или за други области. И трябва да има възможност да се направи връзка между възобновяемите източници на енергия и газа. Защото възобновяемите източници на енергия са такива по своя характер, че не могат да гарантират постоянни, постоянно снабдяване с енергия. Възможно е, когато намалява, в моментите, в които намалява производството от едните, да се компенсира с другите източници, в този случай с газа. И така, това са множество възможности за бъдеще, не се знае какво ще стане, но най-вече не можем да говорим за врагове или за приятели. И двата енергоисточника ще продължат да се използват, по-дълго, отколкото някои колеги може би искат, но в крайна сметка трябва да вземем предвид всичко, което се случва с тези пазара, защото, пазари, защото това е важно за вътрешния пазар на енергията. Благодаря много. Много интересни уводни думи. Повдигнахте важни въпроси, които си струва да бъдат обсъдени, но нека първо да дам думата на госпожа Пиетова Олива от Польша. Моля ви, придържайте се към времето за изказване, което ви е предвидено. Целта е да можем да чуем възможно най-много коментари. Благодаря. Представлявам полската компания и за мен е удоволствие да ви запозная с темата природен газ, бъдещето, гориво и енергоисточник. Моля да ме извините, но говоря от името на госпожа Олива, която не може да бъде днес тук. Ще говоря на полски език. Благодаря, разбира се, за прекрасния превод, който ще бъде представен от Европейския парламент. Така за мен ще бъде по-лесно да говоря професионално. Oh, е Уважаеми госпожи и господа, газът е универсална суровина, която може да се използва за химическата промишленост, може да се използва от домакинствата, като източник на електроенергия, може да се използват и в транспорта, и в топлофикацията. Сега, къде се срещат въглищата и газът, бих отговорил в енергийния сектор. Енергийният пазар – е тема, в рамките на която трябва да отговорим наистина на въпроса дали става въпрос за приятели или врагове. Те са нито а, приятели, нито врагове. Това са просто конкурентно способни а, електроносители енергоносители. Разбира се, ние трябва да увеличим а, а, е, ефективността на енергията, което означава, че ще сведем и е, търсенето. В крайна сметка енергийния баланс е много важен аспект на темата, за която говорим. И сега, какви са някои от прогнозите? които се правят от експерти относно конкуренцията между газът и въглищата. Изглежда, че газът по-добре се справя в сравнение с въглищата. Той е по-конкурентно способен, отколкото другите изкопаеми енергоисточници, именно поради системните връзки, е, терминалите за втечнен газ, които вече съществуват на много места в Европа. И на последно място Северно море, Черно море, източната част на Средиземноморието сме разкрили нови резерви на природен газ. Освобождаването на пазара и цялостната политика на Европейския съюз в областта на екологичната политика води до създаване на ясни нормативи в спазване политиката относно околната среда. Следователно, стигаме до заключението, че газа се намира в много по-изгодна позиция, отколкото останалите изкопаеми горива. Можем да говорим за три категории предимства на газа пред останалите изкопаеми горива. Първо, екологосъобразни, на второ място гъвкавост, тъй като може да се използва като а, един резервен източник и на последно място от гледна точка на инвестициите също има преимущество. И сега обръщам се към екологосъобразните предимства. Емисиите въглероден диоксид са по-низки при газа в сравнение с останалите изкопаеми горива. Но не, тук не говорим само за това. Другите замърсители, например като а, сяра или азотните окиси, също са по-низки при газа. Също така използването на вода е по-малко и като цяло енергоносителя е по-ефективен и ефикасен, особено имайки предвид комбинираното производство на електроенергия. Що еластичност и можливости е, Следващ момент е свързан с гъвкавостта. Газът може да се използва като резервна енергия за възобновяемите източници с цел разработване на нисковъглеродна економика. Газът може да се съхранява, включително в такива контейнери, които дават възможност да дадем отговор на промените в търсенето на напрежение и обемите също така на газа може да бъдат е, бързо променяни в рамките на минути. Това е много важно, когато се увеличава дела на ВИ в енергийния баланс. По принцип е, ВИ нямат непрестанно действие, следователно трябва да гарантираме гъвкавост на системата и в този смисъл газът е добра резерва освен по а, тръби, в крайна сметка, газът може да бъде доставен по различен начин до потребителите. И ние можем да го използваме както на голям мащаб, така и малък, в зависимост от обстоятелствата и потребността. Тук може би ще се отклоня и ще ви кажа, че Съхраняването на енергията е изключително важна технология, която напоследък се разработва. Както вече, бе стана, вече стана дума днес, това е обстоятелство, при което има повече ВИ, ние можем тогава да съхраним храним е, съответно в газопреносната система тези количества. И инвестициите, са също важен аспект. По-ниска е инвестицията, по-малко са разходите и съществува възможност да се създават производства възоснова на газа много по-бързо и по-економично в сравнение с другите изкопаеми горива. Това всичко са ползи, но освен това трябва да кажем, че все още не сме използвали пълната възможност, която ни предоставя газа за енергопроизводство. Обаче има един проблем, а именно цената. Все още това е пречка в газовия сектор. Проявява се и днес този проблем, защото има два основни конкурента – ВИ, които са защитени от субсидиите от една страна и въглищата от друга страна, където цените е, са по-низки заради е, цената на въглерода. И по този начин газът се изблъсква от е, енергийната база и пазар. И търсенето на кафяви въглища се увеличава, а търсенето на газ спада. 8% увеличението на търсене на, газ, на, на въглища в Германия с 17% спадна търсенето на газ. В САЩ обаче нещата са доста по-различни поради е, неконвенционалните методи на използване на газ. Тук става въпрос за шистовия газ. И за първи път обема на мощността, която се произвежда от газ и въглища е едно и също в САЩ. На еднакво нева е производството на електроенергия от тези два източника. И сега в контекста на тези промени за САЩ, какво трябва да направим? Е, очевидно, енергоемките е, промишлености се развиват отново в САЩ. Те просто се връщат обратно, именно заради бума на шестовия глас, газ. И а, е, Европа, тук можем да посочим, че има голям потенциал в тази област – на различни места са залежите на шистовия газ и политиките на държавите членки са различни в тази област. Не всички желаят да започнат добив на този тип а, залежи. Някои се отказаха от тази идея. Жалко. Защото въпреки, че разполагаме с консервативните прогнози, можем да стигнем до заключение, че шистовия газ ни дава възможност да имаме 20 години енергийна независимост, ако разкрием тези залежи. Полша иска да се заеме с добив на шистов газ. Надяваме се, че ще имаме възможност да започнем постепенно и да стигнем до голямо производство на е, шистов газ. Имаме залежи в северната част, Балтийския регион на Полша. Искаме да разработим 13-15 кладенеца и съответно сондажи в този регион. Можем по този начин да увеличим е, доставянето на газ на пазара на Европа. И така ще се подкопае с ужасяващата система на индексация. През последните години газът беше е, младшия партньор на нефта и имаше сериозна дискриминация срещу него на енергийната борса. И наистина всичко това доведе до големи колебания в цената на електричеството. Нефта и цената се знаем е, се определя тази цена в областта на нефта до голяма степен от политически критерии. И това а, води до индексация на цената на газа. Обаче сега, когато сме свидетели на революцията на шестовия газ, можем да заявим, че по този начин ще стигнем до а, економика с нулева емисия и ще може да се хвърли мост към това бъдеще. Разбира се, необходимо е да се подходи много сериозно относно информацията, нормативната уредба. Но най-напред трябва да стане ясно, че не трябва да пренебрегваме нашите конкуренти. Не трябва да си затваряме очите пред онова, което правят нашите партньори, особено имайки предвид задлъжнялостта на Европа. Трябва отблизо да следим това, което се случва в САЩ и Канада, но също така и в Австралия, Аржентина, в Мексико или в Южна Африка и Китай. Организаторите ме помолиха да съкрета изказването си, защото няма време а, да се изкажа в пълния вид на предвиденото, така че сега ще не хвърлям няколко идеи накрая в заключение. От известно време след развитието на промишлеността, много презентации се осъществяват в момента относно газ, въглищата, какво е бъдещето. Благодаря. Председателката, много ви благодаря. alla signora Марека Желинек, New World Resources. Благодаря. Сега думата има господин Марек Желинек. 10 минути, ако обичате. Благодаря. Е, за мен е чест да бъда тук и искам да дам един по-практически аспект от, като представител на минната индустрия. Е, аз съм представител на вторият най-голям европейски продукт, производител на коксови въглища. Имаме над 17 000 работници в 4 държави и произвеждаме огромни количества въглища. Нека да разгледаме какво означават въглищата в световният контекст. Въглищата са сравнително изобилен ресурс и представлява около 50% от световните запаси на енергийни ресурси и въглищата са разпределени сравнително равномерно по света, а, включително и в добре а, регулирани държави, не само в проблематични държави, както много често става с петрола. Както вече казах, това е най-големият енергиен източник на този етап. Следващ слайд, моля. Ето как изглеждат въглишните запаси в европейския контекст. Около четвърт от европейската енергия днес идва от въглищата, така че виждате голям дял. И най-вероятно ще продължава да се развива и аз смятам, че Европа и останата част от света със сигурност ще се прехвърли към ВИ източници, но това ще отнеме много време. И не, не бива да считате въглищата за, за неприятел. Напротив, Напротив, това е важен елемент от енергийният букет, от енергийната смес. И също така ще бъде много, много важен елемент по време на прехода към ВИ източници. Днес те въглищата осигуряват 25% от енергията. И ако погледнете запасите от изкопаеми горива, въглищата са около 80% от европейските запаси. И тези въглища са достъпни в нашата територия. А ние внасяме страшно големи количества въглища. Това е част от глобализацията и от световното сътрудничество. Но защо трябва да внасяме всички тези въглища, след като имаме, имаме такива запаси у нас, а ние си прехвърляме всъщност възможностите за създаване на заетост към други държави? Европа ще, ще осъществи масов преход към ВИ източници. Аз съм сигурен в това, но това ще стане след десетилетия, не след няколко години. И въглищата със сигурност си имат и екологични аспекти. Това няма съмнение. Ние в индустрията, мината индустрия, трябва също да направим най-доброто в това отношение. Спомням си какво как изглеждаше северо-западната част на моята държава преди 20 на години. Заради минната индустрия беше цялата разпърчетена на дубки, на мини и така нататък. Но нещата се променят и а, могат да бъдат подобрени. Разбира се, правителствата и законодателните органи трябва да поставят натиск върху индустрията но трябва да помисляме и върху иновационните възможности в тази област. Фактът е, че въглищата са важен елемент от прехода дори днес. Ако погледнете немската смесица от енергии, над 5000 мегавата капацитет идват а, от ще дойдат за тази година от въглища. Тоест, увеличават се количествата енергия от въглища. И говорим също за Германия. Германия, която прави една много, много един агресивен преход към ВИ източници. И мога да ви кажа, че въглищата са най-ефективният начин за да се осъществи този преход без особено скъпяване. Създават се работни места и се запълват липсващите енергийни ресурси. Именно това обяснява защо трябва да разчитаме на въглищата. Европейската конкурентоспособност е нещо, което е голяма важна тема в тежката индустрия. Разбира се, цените, свързани с енергията, са много важни. Колегата тук спомена преди малко влиянието от върху тази революция от шистов газ, свързана с индустрията в Штатите. Защо това се случва? Ами защото чистовия газ дава ам, ефтина енергия. И ние имаме нужда от ефтина енергия в европейските райони. Защо? Мисля, че това няма нужда да го обяснявам. Преходът към ВЕИ източници ще означава и големи инвестиции. Кой ще плати за тях? Трябва да създадем богатство, това ще стане чрез по-силен растеж на европейската индустрия. Аз така смятам. И за тази цел имаме нужда от повече ефтина енергия. Този проблем с, с конкурентоспособността е важна тема в Централна Европа. Две неща трябва да се споменят. От една страна, домакинствата в Централна Европа, както и индустрията в Централна Европа, използват много повече енергия от европейците като цяло. И е някакси трябва да компенсираме това. Индустрията като цяло и минната индустрия по-специално използва голям брой хора. Това са работни места. Тези работни места са много важни за централноевропейската економика, особено в настоящата тъжна економична картина. Нека да ви покажа нещо интересно. Тази част от Европа, където са мините, в нашия район това е Моравия Силезия. Вторият най-голям регион в Европа с голяма заетост в индустрията. 36% от работните места там са в индустрията. Тоест два пъти повече от нивото, от средностатистичното ниво за Европа. Така че за нас конкурентна способността е ключов елемент и е, ще бъде трудно да създадем повече конкурентна способност, ако тръгнем да, да, се, да прехвърляме работните места към друг сектор. И в заключение, защо имаме индустрия? Защо имаме индустрия точно в този регион, Моравия, Силезия? Не заради ефтините работни места. Тази индустрия съществува в региона от 200 години и това е заради въглищата. Не е случайно и Чешката република в това отношение има развита стоманена индустрия. Това са райони, свързани с ресурсите и с залежите на въглища. Аз се срещнах с трима от най-големите ни потребители през изминалите 10 дни. И те казват едно и също. Има бъдеще в Централна Европа, защото има въглища. Ако въглищата не бяха там, всичко ще ще свърши. Така че ключов елемент. Въглищата са ключов елемент за растежа на този район. В заключение, нека да кажа, че още веднъж повтарям, вярвам, че Европа ще осъществи преход към ВИ източници, но този преход трябва да бъде улеснен и да бъде по-ефикасен благодарение на въглищата. Въглищата са налични в достатъчно голямо количество в нашите граници и ще се позволи да се осигури заетост в Полша, Чехия, Словакия и ще се осигури растеж, който ще финансира пък от своя страна прехода към ВИ. И нека да спомена също и за улавянето и съхранението на въглерод. Вярно е, че въглищата имат, създават екологични проблеми. Но вече има голям напредък в тази област. И нека да ви кажа, че животът на тази планета съществува от милиони години и е съществува само благодарение на слънчевата енергия. А ние за един век индустриална революция се прехвърлихме изцяло към а, други източници. Така че мисля, че ще трябва да се върнем към основите. Благодаря. Eh, Благодаря. А сега колегите имат думата моля да спазвате двете минути време, което ви е отредено, за да могат, да имаме достатъчно време. Първо, Виктория Прочи. Благодаря. Смятам, че газа е много добър, пълен източник на енергия с голяма ефикасност. Така че той може да бъде използван в когенерация или дори в три генерация съвместно производство и е много ефикасен, повтарям, източник на енергия. Относно въглищата. трябва също да бъдат взети предвид. Ще бъде грешно да а, разглеждаме въглищата сами по себе си. Те трябва да бъдат изпо... превърнати в газ и в такъв случай този газ може да бъде използван като гориво и имаме 55% ефикасност при трансформацията при висока температура. Няма противоречие според мен. Очевидно е, че има проблеми, които все пак остават. относно въглеродният ни... нитрит. Торовете, примерно, в Италия могат също да бъдат начин да се оползотвори въпросния нитрит. Но може също и да не. Е, може да намерим и други приложения. И съответно да не се горят въглищата, а да се превръщат в газ с помощта на пара и в крайна сметка ще имаме азотни производни, проистичащи от пречистването на газа. Така че трябва да преструктурираме цялата архитектура на процеса, защото ситуацията е толкова проста. Благодаря, Викторио. А сега колегата Елмер. Благодаря, госпожо председател. Искаме в Европа да имаме устойчива политика, да имаме достъпна цена и, и също така а, да имаме конкурентоспособност. А пък ние се държим така, се едно, че само устойчивостта ни интересува. А едновременно с това накърняваме е, проблемите, свързани с конкурентно способността, с е, сигурността на доставките и се обръщаме към невероятно скъпите ВИ, а пък те не дават резултати. В Германия имаме големи инвестиции в ВИ. И сега се изграждат, а едновременно с това се изграждат над 25 нови ам, топлоелектрически централи с въглища и съответно се увеличават емисиите. А пък в Америка се набляга на шистовия газ и съответно има индустриална, втора индустриална революция. А, това се прави и, и в Индия, и в Китай. А ние пък се отказваме от най-ефтината енергия в света и после се чудим защо не сме. А, защо не сме конкурентно способни. И прехвърляме цялата си индустрия, принуждаваме индустрията да се прехвърли към други държави, където няма такова строго законодателство спрямо околната среда. Ние изнасяме капацитет, изнасяме и амбиция. В крайна сметка, нищо не остава при нас. И емисиите включително от гражданите, както и с индустрията, всъщност се увеличават масивно. Европа произвежда около 12% от емисиите, но пък се увеличава потреблението, което означава 25% дял в световните емисии, свързани с потреблението. Тези ВИ източници просто не могат да покрият нашите нужди. ВЕИ не са економически устойчиви и теорията за антропогенните изменения на климата също не, не може да се е, вземе предвид сериозно. Сега господин Кели. Благодаря. Благодаря на ораторите. Наистина казаното от вас е много логично и практично насочено. Малко интригуващо е заглавието, но тъй като се използва и е, думата враг в заглавието, Искам да кажа, че може би е, има такива едни нагласи в обществото, е, че като врагове трябва да ограничим използването на въглищата в е, нашето производство. Но това няма смисъл, разбира се, не е логично. защото не можем да си помислим да кажем дали електроенергията е приятел или враг, например. Така че има един въпрос, на който трябва да отговорим и да променим начина си на мислене като цяло. Струва ми се, че тук има противоречие да говорим за имайки предвид голямата економическа криза, в която се намираме, създаването на работни места, излизане от кризата, способност и същевременно да не използваме ресурсите най-напред, с които разполагаме в Европа и да хачим много пари за внос на а, изго, изкопаеми горива. Например, 2011 година 350 милиарда са разходите за внос на енергия, на е, енергоносители. И аз искам да задам този въпрос. Имайки предвид, че имаме и газ, и а, е, въглища достатъчно в изобилие, защото да не ги използваме именно като енергоносители за нашето производство? Дори и терминалите за втечнен природен газ могат да бъдат използвани и защо да е трудно да се създадат и нови подобни. Така че, защо имаме различен подход в тежката промишленост в сравнение с информационно-технологичната промишленост? Та, въпросът дали тук имаме врагове или приятели. Нека да се обърнем малко назад в миналото. Ако можем от някъде нещо да внасяме, тогава наистина няма да се нанесе щета на нашата природа. Но ако използваме онова, което е в Европа, ще наруши екологичната ни политика в Европа. Обаче, ако трябва да бъдем конкурентно способни, подчертавам, че трябва да използваме нашите ресурси или поне да, да дадем възможност на тежката промишленост да се развива така, както се развиват и другите отрасли. Благодаря. Благодаря. Давам думата на на колегата Едит Херцог. Благодаря, госпожо председател. Нека първо да направя е, един коментар за присъствието тук в, е, на заседанието на комисията по промишленост. Опасявам се, че колегите, които силно се борят за възобновяеми източници на енергия, не са тук в момента. Същевременно а, а, когато се обсъждат възобновяемите източници на, на енергия, много от колегите, които днес са тук в залата, не присъстват. Но трябва да си признаем, и едните и другите видове на е, източници на енергия ще останат още известно време. И възобновяемите, и изкопаемите, и ядрената енергия все още ще се използва е, ще, и за в бъдеще. Така че трябва да имаме предвид и трите е, варианта. Какво може да направи Европейския парламент? А, да остави нещата да се развиват на където е, си вървят, е, без е, каквато е било регулация или пък да регулира по-строго нещата. И въобще, ако имахме тук една фея, феята кръсница и можехме да поискаме три неща, какво щяхме да поискаме? Благодаря, госпожа Хибнер. Благодаря много. Внимателно изслушах казаното. Внимателно слушам доклада за енергетиката. Събирам информация от много източници. И моите заключения са следните. Що се отнася до Газа, още поне 30 а, до 50 години ще има газ, а, въглища още около 150, а, шистов газ 20. Така че е крайно време да започват да започнем разработването на технологии, които да вземат предвид тези развития. За съжаление обаче, такива технологии все още не се разработват. Трябват ни иновационни решения и за въглищата, и за шистовия газ. Не мога да разбера защо тук говорим за конкуренция. Защо едните трябва да се борят за възобновяеми източници на енергия, пък другите за въглищата. Говорим за енергиен микс. Трябва да направим нещата така, че да действат възможно най-добре, като същевременно подкрепяме новите технологии. Не е приемливо това, че в момента субсидираме само възобновяеми източници на енергия, като слънчевата енергия и други подобни. В крайна сметка, ако говорим за конкуренция, нещата трябва да са уеднаквени за всички, за да може действително да има конкуренция. Имам въпрос по отношение на въглищата. Какво е състоянието в проучванията за новите технологии за използване на въглища? Има ли възможности за съхраняване на енергия? Какво правим изобщо, за да се използват въглищата по-ефективно в енергийния микс? Благодаря. Благодаря. Давам думата на последния колега, който желая да се изкаже и след това ще чуем отговорите. Благодаря, госпожа председател. Той колежанка Херцог, че в Бих искал да се върна към казаното от госпожа Херцог. Обикновено сме много строги. Настояваме различните източници на енергия да се разделят, мисля, че това е неподходящо. По-скоро трябва да мислим за възможно най-подходящия баланс и комбинации между различните източници на енергия. Няма конкуренция между газа и въглищата. Когато става дума за газа, трябва да си даваме сметка, че някои групи, включително групи в парламента, бойкотират неконвенционалните залежи от газ, например шистовия газ. Въпреки, че газа е извлечен от шистов газ, има почти същия състав като природния газ. Или пък газа от въгледобивните мини – в Польша, в Аперселижия, се провеждат проучвания, които показват, че този, тези типове газ могат да бъдат много добър източник на енергия. И така, трябва ни по-скоро един съобхватен подход. Не е подходящо да се говори за конкуренция. Господин Елинек е прав. Има си традиции в Европа, които няма как да се променят толкова бързо. Това са традиции, които са живи в Европа вече 200 години Положението в Польша е по-различно от това в другите страни. Също времено обаче Польша успя да се изпълни ангажиментите от Киото за намаляване на емисиите. Това трябва да се вземе предвид, когато става дума за промените в енергийния микс. Противопоставянето на различните източници на енергия по никакъв начин не улеснява планирането. Трябва да имаме възможности за гъвкавост. Обаче все си променяме решенията. Ту се занимаваме с възобновяемите източници на енергия, ту с въглищата, ту с биогоривата. Биогоривата излизат на мода, всички ги подкрепят, след това обаче се оказва, че нещата не са точно така. И хоп, оттегляме се. Това се отразява зле на промишлеността. Няма никаква предвидимост системата от стимули не е предвидима. И последният ми коментар, що се отнася до вятърната енергия, в някои страни има промени с преноса, защото Вятърът е много променлив, по някой път е по-силен, по някой път е по-слаб. Така че ни трябва по-силна инфраструктура. Председателката, бихте ли приключили изказването си? В заключение само три неща. По отношение на економическата целесообразност на лавянето и съхранението на, въглерод, на въглероден двокис. Струва ли си изобщо да продължим в тази посока? След това по отношение на цените на газа и на възобновяемите източници на енергия. Какво можем да направим в контекста на кризата, в крайна сметка? Благодаря. Опасявам се, че времето ни съвсем не е достатъчно. Бихте ли се опитали да отговорите на зададените въпроси в рамките на 4-5 минути? Знам, че времето не е достатъчно. Кой би искал да започне? Заповядайте. I'm not speaking for the industry that there's <laughs> no <laughs> mistake here. I'm, uh, а, както. Знаете, аз представлявам Европейската комисия, а, не промишлеността. Все пак бих искал да започна, защото а, искам да се върна към няколко от изказванията, които бяха направени току-що. А именно за това, че не трябва да разглеждаме е, присъствието на различни типове енергии като конкуренция, по-скоро това е възможност да се изгради, изгради добре балансиран енергиен микс. Когато обаче се говори и за това, както спомена господин Хелм и госпожа Хибнер, че се субсидират прекалено много ам, възобновяемите източници на енергия. Нека да ви припомня колко субсидии са отишли пък за тецове и за въглища. А, просто не трябва да забравяме е, как е, са стояли нещата в дългосрочен план. Не е подходящо да гледаме само сегашния момент и да подбираме само онези елементи, които пасват на аргумента, който искаме да прокараме. Ако искаме в Европа да имаме вътрешен енергиен пазар – на него ще има силно диверсифициран енергиен микс. Това е важното. Това е едно. На второ място, стандартите трябва да са едни и същи. Важен е въпроса за устойчивостта. Ето, възобновяемите източници на енергия предлагат предимство, що се отнася до устойчивостта, природосъобразността, но същевременно това не означава, че останалите е, типове източници на енергия е, няма нужда да спазват каквито да било стандарти. И при газа, и при въглищата трябва да се прилагат същите екологични стандарти. Господин Хелм, не мога да разбера защо твърдите, че възобновяемите източници на енергия са економически нецелесъобразни. В крайна сметка, те вече са доста напреднали и а, в бъдещето има добри изгледи за тяхното ползване. Що се отнася до субсидиите от Европейския съюз, комисията ще излезе със съобщение, в което анализира всички настоящи системи а, за инфраструктура, свързана с възобновяемите източници на енергия. Ще оценим а, въздействието на вътрешния пазар, включително и на, на възможностите за улавяне и съхранение на въглероден двуокис и ще е, излезем с конкретните заключения за вътрешния пазар. Но при всички положения възобновяемите източници на енергия имат бъдеще. И накрая, е, във връзка с казаното от господин Проди и госпожа Хюбнер, трябва да търсим нови иновативни технологии във всички отрасли на енергетиката. Има голям потенциал. Вие говори, аз говорих за възобновяемите, за възможност за комбиниране на възобновяеми източници и газ. Вие споменахте за възможности за комбиниране на газ и въглища. Въпросът е да се вземат предвид всички възможни енергийни източници. Благодаря. Odniosę się najpierw może do tego najprzyjemniejszego z pytań, czyli do pytania o trzy życzenia. E, Нека да започна с е, въпроса за трите желания. Ако моята фирма можеше да поиска да се изпълнят три желания, бихме искали първо да се даде подкрепа за, или поне възможност за проекти за развитие и изследване на неконвенционални залежи на газ. На второ място. Трябва да има възможност да се вземат предвид всички потребности на участниците на пазара. В крайна сметка, инвестициите, които те правят, са много големи И за това е необходимо да има някакъв вид предвидимост. И на трето място, може би колегите ще се изкажат критично, но а, защото да, биха предпочели да поискам интерконектори, но аз по-скоро бих поискал да се разработят възможности за съхраняване на енергия. Защото Съхраняването на енергия може да се окаже ключът към успешния преход към нисковъглеродна економика, която се отразява по-слабо на околната среда. Внимателно разглеждаме възможностите свързани с а, технологиите за преработка на въглища, така че да се а, произвежда синтетичен природен газ. А, това обаче, а, за съжаление, изисква използване на много вода и е, освобождава много въглероден двуокис. Има други възможности за гасификация. Те се използват при произвеждането на торове е, от метан. И така, този тип технологии могат да се използват не толкова при производството на електроенергия, колкото в е, химическата промишленост. И накрая думата има господин Елинек. Благодаря съвсем накратко по отношение на новите технологии, на новите възможности за превръщане на въглища в енергия. Да, има множество на възможности в технологичен план, които се изследват, но а, има да минат години преди да могат те да се въведат на практика. Аз съм финансов експерт и от финансова гледна точка мога да ви кажа, че по-настоящем тези технологии просто не са целесъобразни. И така, ако разработваме подобни технологии, това ще е по-скоро някакъв вид хоби, отколкото а, нещо целесъобразно за бизнеса. Иначе, за трите желания. Аз имам само две. Първото е следното. Мисля, че не е подходящо да се избира предпочитаният източник на енергия от всички, а по-скоро да се говори за намиране на подходящия баланс между източниците. Само така ще гарантираме стабилност в бъдеще на второ място съм съгласна с желанието изразено от колегата ми, че има нужда от предвидимост. Ясно е, че последното нещо, което ни трябва днес е да ни се стоварят твърде високи цени за енергията. това е въпрос важен за економическия растеж. Пред Европа предстоят тежки години. Може би по вестниците все още не става достатъчно ясно колко големи са трудностите в добива на въглища и колко по-скъп става този добив. Разходите ни се увеличават, а цените на въглищата за производство на топлинна енергия спадат с 10%. Необходимо е да бъдете информирани, че има такива развития. Благодаря. Scusatemi ma abbiamo avuto questo cambio di presidenza. Ringrazio per gli interventi e... Извинете, набързо се наложи да променим председателя. А сега а, искам да благодаря на всички, които се изказаха. И ам, се извинявам, че се наложи да напусна залата за кратко. Преминаваме към втората част на изслужването господин Маркос Тейлинг и госпожа Фрауке Тис ще се изкажат във втората част на изслушването. Заповядайте. pour 10 minutes. Et après, Madame, euh, Madame Krauke pour autre 10 minutes.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 Добър ден. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на преждеговорещите относно това, как успяха да иллюстрират ролята на газа и въглищата по отношение прехода към ВИ и бъдещето на енергетиката крайна сметка това е тенденция, която очертава и политиката на инвестициите. Инвестициите трябва да се оттеглят от изкопаемите горива, а сега аз ще се спра на економическите аспекти на този процес от преодоляването на енергийната зависимост от развитието на изкопаемите горива и ролята на банките и публичните финанси в тази област. Освен това, като цяло ще разгледам и политиката до 2050 инвестициите в енергийната инфраструктура. Ще разгледам политиките на Европейската банка за развитие и Европейската банка за възстановяване развитие, изкривяванията на пазара и ролята на банките, начина по който те трябва да се оттеглят от финансирането от изкопаемите горива. Ние работим в областта на неправителствения сектор с източни Европа, Кавказ, Украина, финансовите институции и европейските фондове. Също така работим относно контрол и наблюдение на инвестициите. Господин Кели съвсем справедливо посочи, че Европа наистина продава своето богатство на изкопаемите горива. 2011 година се внася енергия на стойност 388 милиарда евро и дефицита съответно е 185 милиарда евро в търговския баланс за 2011 година. Над 50% е вноса на изкопаемите горива. Що се отнася до прехода, за който говорим? Моля да покажете следващия екран. Европа е, възприе ниско въглеродната стратегия и 2050 година основна цел на тази стратегия е залегналата идея за ограничаване промените в климата и един стълб на тази стратегия, нисковъглеродна, в крайна сметка е енергийния сектор, който би трябвало да се декарбонизира изцяло до 2050 година. Разбира се, това е голямо предизвикателство. Чухме вече ораторите, които се изказаха по този въпрос и надали сега трябва да засягаме въпроса с енергийната инфраструктура. По-скоро тук засягаме въпроса, свързан с бъдещата енергийна структура. Решенията, които взимаме днес, на практика ще формират енергийния баланс до края на века. Има нещо много важно, когато говорим за въглеродните емисии, не бива да забравяме това, че сега 80% от всички емисии 2035 година разрешени вече са блокирани на практика в сегашните енергийни инфраструктури, което означава, че ако продължаваме да разработваме такава, такова производство, и е, доставка на енергия до 2017 година и отвъд този период ще трябва да бъдат позволени нулеви емисии. Къде се намираме относно изпълнението на декарбонизирането на нашата економика? Ма е миналата седмица стигна до песимистичното заключение, че повече няма напредък към почистване на енергийния сектор, ако мога така да кажа, световен мащаб. Тоест, е, сектора е точно толкова замърсен сега, колкото и преди 20 години. Увеличава се акцента върху въглищата като енергоисточник. И изключително важно е да се откажем от субсидиите за е, въглищата. Ще се спра на този въпрос по-късно. Говорим за е, ефективността на разходването на предвидените разходи в твърдите горива. Какво е сегашното положение? Цената на въглища по-настоящем наистина не отразява реалността. Има много сериозни рискове за здравето, свързани с горенето на изкопаеми горива. До един доклад се казва, че това е 43 милиарда годишно евро, което се всъщност сметки за здравеопазване. Те са свързани с, да речем, посочени данни в Полша и а, тецове на въглища. Наистина, много от разходите на практика, до които води то, това потребление, не са изчислени, не са включени в нашата система. Сега, субсидиите за изкопаемите горива. В парламента има ясна насока на политиката. Постепенно извеждане на субсидиите за изкопаемите горива. Много проучвания са направени, които сочат економическите ползи е, относно емисиите, търсенето на енергия. И Парламентът призовава за край на използването на изкопаеми горива. Датата е 2020 година. 2007 година парламента се обърна към финансовите институции и банките за публично финансиране с призив да се спре финансирането на проектите, свързани с изкопяеми енергоисточници. Е, следващата седмица ще излезе едно проучване на Международния е, е, МВФ 2013 година относно субсидиите, изкривяването на пазарите, начина по който разходите и до каква степен отразяват реалните 2013 година е това проучване на, на Международния валутен фонд. Заключенията са, че тази политика наистина ще доведе до сериозни е, нарушения в е, политиката, сериозното голямото използване, свръхизползването на изкопаеми горива ще подкопае енергийната ефективност, особено използването на ВИ и ще се доведе до изчерпване на природните ресурси в крайна сметка. Това означава, че трябва да подходим много сериозно по отношение на политиката спиране на субсидиите за изкопаемите горива. Особено това е валидно за двете европейски банки за инвестиции със съответен голям обем 80 милиарда годишно кредитиране. Европейската банка за възстановяване и развитие е по-малко дела 9 милиарда кредитиране в тази област в сравнение с Европейската инвестиционна банка. Но така или иначе, това е положението. Двете, роли игра... Двете банки играят много голяма роля при подпомагане развитието на економиката, в това число и на енергийната и инфраструктура. Европейската инвестиционна банка през последните 5 години изразходи 62 милиарда евро в енергийния сектор. 34% са заделени за различни проекти в областта на изкопаемите горива, т.е. 2 милиарда са парите похарчени само за въглища. Това е общото кредитиране. А когато разгледаме по региони тези данни, ще видим, че новите държави членки на Европейския съюз, Централна и Източна Европа, делът на изкопаемите горива и съответно проектите подкрепени от Инвестиционната банка на Европа доста по-висок, отколкото така наречените стари държави членки. Така стоят нещата, когато видим как се развиват събитията и извън Европа много повече подкрепа има за изкопаемите горива в сравнение с другите е, енергоисточници. И двете банки е, на 5 години правят преразглеждане на своята енергийна политика и това лято инвестиционната банка ще подготви нова политика в областта на енергетиката, която ще очертае е, политическите им приоритети за следващите 5 години дългосрочна перспектива, имайки предвид начина по който се развива енергийната структура, следва да подчертаем, че въглищата не би трябвало повече да бъдат подкрепени в плановете за кредитиране на Европейската инвестиционна банка за сметка на ВИ. Що се отнася до Европейската банка за възстановяване и развитие? А, тук картината е горе-долу сходна на предишната. 48% от кредитирането 2006-2011 година е за изкопаеми горива. А ВИ като дял имат доста по-малко кредитиране. По същия начин стоят нещата и относно прегледа на политиката на Европейската банка за възстановяване и развитие. Те подготвят следващия си петгодишен план в е, областта на енергетиката и те подчертават, че няма да подкрепят е, въгледобива е, и няма да се изразходва толкова много публични средства за въглища. Ще бъдат насочени към енергийна ефективност и ВИ. Мисля, че мога да спра тук с моето изказване. Много благодаря за вниманието ви. Благодаря. А сега госпожа Фролки Тейс, която е а, директор а, политики на Европейската индустрия по фотоволтаични империи. Материи. Добър ден, казвам се Фрау Китайс и както каза председателката, съм директор на политиките в това отношение в слънчевата енергия. Помолиха ме да говоря по проблемите, свързани с газ и с въглищата и как те могат да допринесат към развитието на ВИИ източниците. Първо трябва да погледнем как и защо Европа пристъпва към ВЕИ източници. Второ, как а, въглищата и газа ще допринесат. И накрая ще дам някакви препоръки от наша гледна точка. Започвайки с това, защо търсим възобновяеми енергийни източници. Мисля, че економическото обяснение става все по-ясно. Имаме невероятна криза, свързана с всички суровини през изминалото десетилетие. Чухме и преди. Мисля, че господин Кели спомена, че вносът на гориво до 2011 година възлизаше на над милиарди евро. Тоест Европа харчи не само милиарди евро всеки ден за гориво, но дори да търсим неконвенционални източници според предвижданията, въпреки всичко, въпреки това ориентиране към альтернативни източници, сметката ни за енергия, така да се каже, ще се увеличава все повече. Защото имаме голям разход на енергия. Ако погледнете ВИ и ги съпоставим в област конкурентоспособност, ще видите, че те стават все по-конкурентоспособни. Виждаме значително намаляване на разходите. Ако погледнете сектора фотоволтаични източници, Виждате 22% увеличение на ефективността. Цените сравнително са намалели. Близо с 50% през изминалите няколко години. Това също е много важно. Освен това, примахваме с тези източници волатилността, непрекъснато скачане на цените на горивото. Виждате тези мрежи, които са представени тук. Те засягат фотоволтаичната енергия и представляват два различни аспекта на конкурентоспособността. Лявата страна виждате динамичната мрежа за домакинствата. Виждате, домакинствата стават все по- а, улеснени в това отношение, т.е. все повече от тях могат да си позволят да имат фотоволтаичен източник на енергия. И следователно има такава голяма възвръщаемост, че те много бързо се изплащат инвестицията в фотоволтаична енергия. Тази динамична мрежа може да зависи и от средната цена на капитала. В Италия а, примерно не, и във Франция не е толкова възвръщаемо, защото цената на електричеството не е чак толкова висока. Имаме също и различни типове инсталации на фотоволтаични мощности, в зависимост от държавата. И тук също в страни като Италия, които зависят от средната стойност на капитала, едно по-широко навлизане на фотоволтаичните. Това ще стане до 2015, а във Франция дори 2020. Но това не означава, че трябва да оставим ВИ да се развиват от само себе си. Напротив, трябва малко да форсираме и там, където е възможно, да наложим тези източници. Разбира се, като ги съобразим с пазарите. И но просто исках да ви покажа, че цените за инвестиции в ВИ не са тези невероятни цени, които имахме до преди няколко години. Разбира се, не става въпрос само за економика, но също така и за околна среда. Мисля, че там ВИ същниците са много убедителни имаме много малък въглероден отпечатък спрямо емисиите и също така жизненият цикъл на една централа спрямо количеството електричество, което се произвежда. Виждате на първо място в това отношение, виждате на графиката от лявата страна стандартните източници и от дясна страна ВИ. Но ВИ източниците намаляват и нитритните оксиди, азотните оксиди, серните оксиди и въглеродните оксиди, които са в атмосферата. Намалява се употребяването на вода, няма почти никакви отпадъци, няма замърсяване на почвите, така че а също така това са технологии без почти никакъв риск за, от някакви злополуки на работното място. Когато говорим за устойчивост, не означава само екологична устойчивост, означава и економична устойчивост, постигане на европейските цели – Виждате енергийната карта до 2020 година. Поне 50-70%, това е до 2050 година, извинете, поне 50-70% от електричеството, което ще се използва, от енергията, която ще се използва, ще идва според предвижданията на Европейската комисия от възобновяеми енергийни източници. И това въжи за а, цялото, т.е. Цял, целите следващи 50 години ще бъдат белязани от търсене на а, все по-устойчиви източници на енергия. В такъв случай, каква ще е ролята на газа и въглищата по време на прехода? Говорим за сценария за преход. Ето системата, как изглежда тя ще видите по-децентрализирано производство. Системата ще се характеризира с голяма разлика на възобновяемите източници. Било вятър, било слънчева енергия. Това означава и все повече гъвкавост в цялата енергийна система. Гъвкавостта не е нещо ново сам, сама по себе си. Винаги е имало пикови часове и не толкова натоварени часове. А сега има нов елемент, който да се добави в мрежата – а именно благодарение на различните типове ВЕИ. Има решение как да се осъществи тази гъвкавост чрез свързани интелигентни мрежи и активно управление, най-вече в индустриалната област и е, също така съхраняване и гъвкава, гъвкаво производство. Разбира се, изкопаемите горива ще помагат, докато се въведе системата, разбира се, докато ги има. И така, специално каква роля за въглищата и газа по време на прехода? Няма да имаме 100% ВИ енергия утре. Знаете, че ще трябва много време, докато се направи прехода. Така че е, ще трябва да помислим да имаме една гъвкава, устойчива мрежа на ВИ. Трябва да помислим за сигурността. Установихме е, при едно проучване миналия септември, свързано с Слънцето, няма проблеми с доставките а, до 2020, <laughs> разбира се. има промени търсенето, но след 2020 година ще трябва да се въведат допълнителни мерки, за да се управлява търсенето. В такъв случай ще трябва да имаме интелигентни мрежи вече или съхранение, или евентуално да се използва въглища и газ. Но основният план такъв какъвто го имахме до сега, т.е. цялата година да се произвеждат еднакви мощности електричество, без да се реагира на гъвкавостта на пазара и на флуктуациите, това вече няма да го има. Всичко ще зависи от момента на търсене. И виждате, в зависимост от технологията, газовите централи позволяват повече гъвкавост от, от въглишното производство на енергия – А, а лигнитните въглища са най-малко гъвкавите в това отношение. Това също показва а, как се разпределят факторите по гъвкавост, по показател гъвкавост. Виждате, ще имаме активно участие на въглищата по време на прехода. Има няколко опции за предоставяне на гъвкавост на системата. И в заключение, препоръките ми. Нека да направя връзка между настоящия дебат, който се води в няколко държави вече, както и тук в Брюксел. Знам, че имаше много дебати и преди много често се казва, че този механизъм ще има нужда от инвестиции. Без тях до никъде няма да стигнем. Искам да засегна няколко въпроса тук. Първият, че в много части от Европа имаме свръхкапацитет, а не недостиг на капацитет. Второ, новото производство в Европа трябва да се базира на ВИ. Но като че ли всички все още са твърде съсредоточени върху производство с въглища. Това пък нарушава целият вътрешен пазар. И това също може да доведе до едно блокиране е, от политическа гледна точка и блокиране от чисто а, технологична въглеродна точка. Нека да кажа също, че ако правим със свързаност на мрежите, ще трябва да имаме и съхраняване, начини да съхраняваме, а също така и отклоняване на инвестициите може да се направи. И нека да помислим какво точно трябва да се случи според нас, така както ние го виждаме. Първо трябва да имаме пренасочване на политиките, свързани с климатичните изменения. И евентуално да се въведат нови мерки, като например стандарти за излъчване на емисии трябва да видим целите ни за 2020 година в областта на ВИ, за да дадем ясна насока. В момента имаме. А, а, нямаме още този ясен фокус. Благодаря за вниманието. Благодаря. Благодаря за вашето изказване. Сега господин Проти. исках да повдигна следния проблем. Много се говори за съхранение на енергия. Смятам, че това може да се направи, но преди това трябва да се направи нещо друго, а именно връзката на мрежите. За да се осъществи транспорт на тази електроенергия, т.е. да има една свръхмрежа, така да я наречем. И само на този етап, след като това се осъществи, всички източници ще бъдат свързани и ще можем да правим компенсиране по места. В този момент, само единствено в този момент, транспортът на енергия ще бъде ефикасен и ще можем да използваме хидроелектрическата енергия, водноелектрическа енергия, за да се а, компенсира, примерно, липсата на вятър в някои части на Европа. И може да се използва газа, който също може да се съхранява. Там ще има още по-голяма гъвкавост. Нека да напомня за немския опит в това отношение. Където имахме съхраняване на топлина, която може да произведе енергия за мрежата и едновременно с това съхраняване на тази топлина, т.е. тя се пази. Това позволява едновременно с това а, електроенергия, да се получи електроенергия. Като се избегне производството на електроенергия по стария начин, където винаги имаше загуби. В заключение, трябва да разгледаме всъщност цялата система. Защото между технологиите, които разполагаме сега, с които разполагаме сега и после за бъдеще, които ще се появят, трябва да помислим как да се рационализира системата, започвайки от фотоволтаичната енергия, слънчевата енергия, която си има сходна крива на производство, заедно с тази на а, търсенето на индустрията. Така че имаме нужните познания, липсва ни само коража за инвестиции в енергийната схема за подобряване на нейната ефективност и за намаляване на климатичните изменения. Благодаря, господин Проди. А сега колегата Грип. И искам да поздравя една италианска делегация, която е, е тук. Така че, моля, служете си слушалките и включете на четвърти канал, за да чувате превод от италиански. Благодаря, госпожо. Колеги, винаги съм правил предложения, а именно, че не трябва да осъждаме въглищата. Защото въглищата са важни за живот. Те не могат да се превърнат в изкупителна жертва. Не можем да говорим за безвъглеродна економика. Трябва да говорим по-скоро за ниско Има много научни коментари в това отношение. Е, економика с ниски емисии, да, добре. Вярно е, че имаме по-малко емисии от ВЕИ източници. А емисиите, свързани с е, въглищата, са много високи. Например, много по-високи дори и от газ. Но, имайки предвид новите технологии, по-добрите инсталации и оборудване, също бихме могли да намалим въглишните емисии. Така че, нека да погледнем и от тази гледна точка. В вашата презентация потвърдихте, че възобновяемите източници също имат някакви емисии. Но енергийният баланс е по-различен. Неодавна говорихме за достъпността на суровините в Европейския съюз. Или по-скоро за недостига на тези суровини. Това е нещо, което спира нашето производство, нашето производство на енергия. Говорим, говорим примерно за слънчевата енергия. Не винаги имаме условия. Нека да потърсим най-малкият общ знаменател – слънчевата енергия има нужда от слънце. Как можем да гарантираме сигурност на доставките? Можем ли да гарантираме слънчевото грене всеки ден? Относно газ. Вижте, в момента приключваме преговорите по микрогенерацията. Мисля, че в Польша има доста инсталации, които показват достатъчно добре как може да се комбинира слънчевата енергия с местни микропроизводства, базиращи се на газ. 90% ефективност. Това е невероятно добър резултат. И това е благодарение на чисто техническа комбинация от параметри. Нека да наблегнем на синергията в този случай. Има някои а, проблеми, някои тенденции на ниво държава или на ниво индустрия. Казахте, че, енер... че Европа купува много енергия. Но за тази цел трябва да се осъществи по-добър преносен капацитет, нали? можем да изпратим а, може да се предположи, че за да си осигурим диверсификация на доставките, за да не сме зависими от Русия, сме създали нова, нов капацитет за пренос на мрежата. Нали? Това е нормално. В реалността големите е, мултинационални компании искат също да отклонят пазара в своя полза. Докато ние искаме ВЕИ да подсилят е, а, районите, да подсилят доставката на енергия в районите, където има енергийна бедност. Ние подкрепяме ВИ, но това не е достатъчно. Имаме нужда и от финансова подкрепа. И ако се дадат тези средства, в такъв случай ще може да напреднем в развитието. В дебата по този въпрос трябва да търсим компромис. Трябва да напомним на отделните заинтересовани страни перспективите пред енергийният микс. Представителят на Полша, един от нашите гости, каза, че трябва да подсилим този енергиен микс и също да включим ВЕИ източниците. Благодаря. I, I Госпожа Херцог, благодаря, госпожа председател. Надявах се, че ще обсъдим основните проблеми. А те са следните. Намалява покупателната способност, увеличава се, увеличават се разходите за производство във всички отрасли. Необходимо е да се увеличи поне двойно капацитета – и смятам, че нямаме нито достатъчно законодателни правомощи, нито финансова ви възможности. Лесно да се каже, че има нужда от субсидии, но откъде да дойдат парите? И точно това е въпросът ми тук. Необходимо е да се предвижим по-нататък, да отидем отвъд ресурсно ориентираните цени и да се насочим към технологиите. Но не успявахме да го направим дори когато времената бяха по-добри. Как да го направим тогава днес? Как да ни разбере обществеността? Това е притеснението ми. Добре, имаме нужда от такива мерки, но откъде ще дойдат те? Ще ни подкрепят ли гражданите и ако не, какво ще правим в Европейския парламент? В крайна сметка, средствата, които предоставяме на промишлеността, са свързани основно с научно-развойната дейност но в следващата многогодишна финансова рамка тези средства се орязват. Само в моята страна ли се настоява да се върнем към а, държавния монопол? Само в моята страна ли има настояване за сваляне на цените? Как изобщо можем да постигнем всичко това? Благодаря, господин Мари... Марчикевич има думата. Благодаря, госпожо председател. В този дебат участват много от моите съм... сънародници. Госпожа Хюбнер също участва активно. Съвсем наскоро прочетох в интернет, че се търсят участници в експедицията за Марс. И каква можем да кажем, че ние сме от планетата Земя, други обаче изглежда са от Марс. Но аз ви предлагам да се върнем на Земята, колкото да не ни харесва това. Всички в тази зала, а и всички, които се изказаха по време на дебата в пленарна зала – говорят за това, че Индия, Китай, Южна Африка и Съединените щати са изключително важни на този пазар и трябва да бъдат взети предвид. Стана дума за това, че е много трудно да се постигне споразумение по пакета за климата. Работим въз основа на протокол от Киото. Той е подписан преди известно време, но няма ентусиазъм да се заложат по-амбициозни цели – Говорим за преместване на производството към Китай, после към други държави. Говорим за изтичане на високо въглеродните производства. Всичко това е свързано с факта, че на друго място цените на енергията са по-низки. Ние като депутати не трябва да забравяме каква е нашата задача тук. Ние сме представители. На второ място, трябва да се опитаме да създадем общ енергиен пазар. На трето място, не трябва да забравяме положението в промишлеността и, в, и на пазара на труда. Това е проблемен въпрос. Надявам се да можем да направим компромис и да постигнем добър баланс между различните източници на енергия. Възобновяеми, изкопаеми и прочие. Крайно време е да си дадем сметка, че да, трябва да се промени економиката, но е, предвижването трябва да е постепенно. В крайна сметка, възобновяемите източници на енергия са изключително непосно... непостоянни. Говори се и за гъвкавост. Но когато, но всъщност гъвкавостта се споменава, когато няма други аргументи. Трябва да разглеждаме какво правят и останалите, какво се прави в Китай, например. Ясно е, че ни трябва постепенен подход. Възобновяемите източници на енергия все още не са стабилни. Те трябва още да се развият. А тяхното интегриране в електропреносната мрежа създава проблеми. Не трябва да забравяме положението и на промишлеността. Не трябва да забравяме и факта, че има налични изкопаеми горива. Иначе можем да унищожим цялата система, госпожа Хибнер. Благодаря. Господин Тис изложи конкретни данни. данни, които бяха доста изненадващи за мен. Откъде ви е информацията? Госпожо Тис, информацията, която предоставите за изкопамите горива. Нашите представители дават съвсем различни примери. Те казват, че цените на изкопамите горива падат. И лека по лека и в Германия има все повече подкрепа за изкуп... на използването на изкопаеми горива и за построяването на тецове на въглища. В Китай също има такова развитие. Вашите данни противоречат на това. И моят въпрос е какви са... А, можете ли да си цитирате източниците? Още един въпрос. Казахте, че през последните пет години цените на възобновяемите източници на енергията от възобновяеми източници са спаднали с 50%. Откъде са тези данни? За първи път чувам подобно нещо. Интересна информацията. Въпросът е, имате ли надежни източници? Не съм съгласна, че трябва да се налагат ограничения на промишлеността. Не мисля, че схемата за търговия с емисии не работи, поради това, че не сме въвели предложението на комисията за изтегляне на предлагането на квотите към края на периода. Схемата си работи, може да не ни харесва резултата, но тя действа. Смятахме, че, че приходите от тази схема ще отидат за разработване на нови технологии но по-настоящем пазарът има своите особености и цените на емисиите са ниски. Това не означава обаче, че трябва веднага да пре разгледаме системата, която е въведена едва преди 5-6 години. В крайна сметка е добре да имаме предвид и въпроса за предвидимостта. Това е една система на пазарен принцип, която работи добре, така че, моля ви, не разпространявайте подвеждаща информация. Не казвайте, че системата не работи. Миналата седмица говорихме за нея в Страсбург. Казахме, че тя може би не е особено ефективна, не е толкова, колкото сме се надявали при всички положения, но трябва да бъде подкрепена. Но е много важно да се знае откъде идват източниците на информация. Благодаря. С това приключиха коментарите на колегите. Давам думата на Марко Стрилинг за отговор. Благодаря, колеги, за тези коментари. Искам да а, се върна на няколко от тях. Първо, що се отнася до инвестициите на енергийния пазар за интерконектори и за интелигентни мрежи за пренос на електроенергия на дълги разстояния. Да, съгласен съм, че тези елементи от инфраструктурата са много важни. Мисля, че инструментът за свързане на Европа може да се окаже един а, възможен вариант за разрешаване на някои от трудностите при финансирането. времено, може би не е толкова лоша идеята да се децентрализират малко нещата, да се види какви са потребностите на места, да се работи в локален план, да се интегрират различни източници и мерки. Говорихме и за недостига на газ. И за плановете за 2050 година и за конкурентна способността. Мисля, че е необходимо да двата въпроса за економическото развитие и за природните богатства да се разделят, защото природните богатства са ограничени. Това е. В един момент свършват. И въпросът е, че не можем да продължим да разчитаме за економическото си развитие на постоянно намаляващите изкопаеми източници на енергия. За схемата за търговия с емисии, само един коментар. Когато тя беше въведена, целта беше да се намалят емисиите на въглероден двокис. Целта и не беше да се създаде нов пазар. И така, от тази гледна точка, трябва да подходим много критично към идеята, че правото да замърсяваш може да се купува и продава. И че независимо от това, че този пазар не действа добре, е, трябва да продължим да го поддържаме. В крайна сметка, трябва да разгледаме дългосрочния план. Има ясни цели за 2050 година и още от сега трябва да се разработят стратегиите, за да се постигнат тези цели. Трябва да се има предвид и жизнения цикъл на инвестициите. И така, много важно е и от финансова гледна точка, и от регулаторна гледна точка да направим така, че до 2050 година да преминем към економика, която не разчита на изкопаеми горива и която е ниска въглерод. Благодаря. Пет минути за госпожа Фралке Тис. Ще се изкажа по някои аспекти от повдигнатата дискусия. По отношение на а, междусистемната система, да, мрежата е от изключително важно значение. Както относно междусистемната връзка между различните региони. Това е много важно, между другото, имайки предвид техническите параметри в сектора получаване на енергия от силата на вятъра. Но от друга страна, просто няма как да се управляват интелигентно тези системи, ако няма точна и правилна интеграция. И тук отново стигам до казаното относно ВИ. Наистина, прекъсването прекъсваемия характер на този енергоносител е нещо много характерно. Важно е да няма внезапно прекъсване на мощността. Това е нещо, което може да се предвиди и съответно отстрани. Начинът по който колебливостта, промените могат да бъдат решени, управлявани, мога да кажа, че има най-различни технически решения, които биха могли да бъдат внедрени. В крайна сметка, важно е да се стигне до решение, кое е най-рентабилно като предлагано решение и тогава да се направи съответното решение подобрение. Имайки предвид съхраняването на енергия, гъвкава генерация, производство на енергия и междусистемни връзки. Всичко това в крайна сметка ще доведе до решение, имайки предвид отчитането на различните фактори. Сега, по отношение отново на възобновяемите източници. И тук, разбира се, говори и за фотоволтаиците. Е, важно е какви елементи се използват, разбира се, но ако видим какви са количествата, можем да кажем, че общо взето, в сравнение с другите е, сектори, е, всичко е съвсем разумно като обеми и всичко може да бъде рециклирано и използвано повторно. Разработват се схеми в тази насока и в крайна сметка всичко това влиза в практиката. После е казано бе, че Европа не е изолирана, трябва да се работи с другите държави. След седмица и половина ние ще можем да публикуваме прогнозите си за използването на слънчевата енергия. И в това проучване вниманието не е насочено само към Европа, а и за Китай, САЩ, Индия, Япония. Сред водещите в тази област. Има и други, разбира се, за които правим прогнози. Важно е обаче Европа да запазва своят конкурентно предимство и да не изостава след останалите държави. И сега на последния е, въпрос. Вие зададохте два въпроса, госпожо. Едното е свързано с е, кризата и цените на е, енергоносителите. Наистина, е, цените в САЩ падат и има намаление също така и на цената като цяло, тъй като САЩ всъщност е, търсят по-малко въглища, въглища в днешно време, което означава, че при всички положения трябва да се отчитат е, и цените в Европа. Е, неотменно цените ще върват нагоре. Сега 50% казах, че падна през последните 45 години или 4-5 години, казва ораторката, в фотоволтаиците. Имаме проучване и статистически данни от браншовете на партньорите, с които работим. Но всичко това е тенденция, която виждаме, че се отразява и в цените, които се плащат за слънчева енергия. Ако разгледаме какви са тарифите, които са се плащали преди 7 години, тогава са 40-50 евроцента а сега това са 15 евроцента. Така че тенденцията е ясно очертана. Виждаме я навсякъде да се проявява в Европа. Благодаря. Две минути. Виждам, че е, желаете думата. Докладчик от предишната секция изказвания. Благодаря. Исках само да се спра на едно важно предложение, което се прави тук, именно, че изкопаемите горива ще не дадат възможност за гъвкавост до 2020 година, като се подкрепя всъщност ВИ, които са с непостоянен приток на електроенергия. Разбира се, това е много важно, когато става въпрос и за правените инвестиции и а, мощността в крайна сметка се планира, за да може да има и някаква възвръщаемост на направените инвестиции. Освен това, нужно е да се плати и таксата за потребление на мрежата, достъп до мрежата. Въпросът е как да се гарантира устойчивост на тези източници при положение, когато нямаме зрял Пазарна мощност. Има много сериозни разходи, които трябва да бъдат заплатени. Трябва да имаме предвид това. Благодаря. Председателката. Сега бих искал отново да дам думата на комисията, за да приключим работата си. А, добре, от... имате 30 минути за вашия въпрос. Благодаря. Госпожо председател, само нещо. Госпожа Хибнер. Имайки предвид казаното от комисар Хедегор, 20% емисии въглерод ще бъдат съкратени 2018 година, т.е. ние ще постигнем целите си до 2018 в този смисъл. Така че, моля ви се, нека да не подвеждаме. Това не е наистина конкретен пазарен механизъм. Това е схемата за търговия с емисии. Просто успяхме да постигнали тази цел. Благодаря. Председателката. Благодаря. Виждам, че парламента внимателно отчита всички тези аспекти. Така, давам думата сега на комисията. Имате думата. You, Благодаря, госпожо председател. Доста трудно е да обобща изслушването, на което станахме свидетели с няколко изречения. Първо, Позволете да благодаря на вашата комисия за това, че организирахте това изслушване. Благодаря, че ни дадахте възможност да чуем тези много интересни идеи в рамките на отрасъла, включването на двата и третия сектор на фотоволтаиците от страна на ВИ. Така разбираме колко сложни са всички тези въпроси. Много, на много теми не можахме да дадем отговор – разбира се, следва да продължим да разсъждаваме и да работим по тях. Например, новите технологии, повече научно-развойна дейност, нови продукти. И също така как да се организира съхраняването, как можем да използваме различните енергоносители, как да се превръща, може би, един в друг всичко това са много значими теми. И почти всички изказали се се спряха на необходимостта да се инвестира сериозно в изграждането на инфраструктура, в изграждането на междусистемни връзки. И всички тези отделни аспекти, според мен, трябва да бъдат разглеждани в широката перспектива на европейската енергийна политика и политика в областта на околната среда. И а, първата точка от днешния дневен а, ред беше свързано именно с изграждането на а, вътрешния енергиен пазар в Европейския съюз. Това трябва да направим на общностно ниво. И аз, между другото, на 1 април започнах да работя на сегашния си пост, така че за този кратък период от време мога да видя тенденцията на сериозното раздробяване на пазара и съответно посоката към сериозна интеграция. Парламента, промишлеността, комисията. Ние съвместно трябва да работим по а, този тенденция. Трябва да я преобърнем към посока на интеграцията. Отговорностите ни в тази насока са ясни. Европейската комисия трябва е, да подбуди е, на, на държавите членки да въведат и изпълняват нормативната уредба, която е създадена. Когато това се изпълни, всичките теми, по които говорихме днес, ще намерят своето е, законно място. Защото всички тези проблеми, които дискутираме сега по отношение на енергийния пазар, няма как да намерят отговора си в общата политика на Европейския съюз за енергетиката и околната среда. За мен това е важно предварително условие, което трябва да изпълним, по отношение постигане за плануването на общията енергийна борса до 2014 година и след това рамките за 2013 30 година по-нататък по обществения дебат Европейската комисия а, подготви зелена книга на тази тема. Подканям ви активно да участваме всички в дебата, който предстои. Там ще обсъдим всички тези въпроси, за които говорихме днес. Чухме за а, пазара на мощности. Само на тази тема можем да посветим а, публично изслушване, защото според мен има много противоречиви аспекти които трябва да обсъдим. Да, казано бе за ИТ системите, съгласен съм с вас. Тук се повдига сериозен въпрос. А именно, основната ни цел е а, постигната по отношение а, търговията с схеми. А, схемата с търговия на емисия. 2020 година всички ние трябва да изпълним нашата заложена цел. А тази, заедно и други проблеми, са на дневен ред за нас. И не бива да а, губим представата си за перспективата на въпросите, които трябва да решим в този смисъл. А именно всичко е насочено към общия интегриран енергиен пазар в Европа като цяло. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. Благодаря на докладчиците, благодаря на всички колеги, които бяха тук с нас тази сутрин, благодаря на нашите гости, оратори. Комисията ще продължи работа в 15 часа. Сега приключваме сутрешното заседание. Благодаря.